So first, Cecilia, um, if you want to give your report, please. Thank you. Thank you, Claude. Thank you. And good morning. Благодаря, Клод. Благодаря на всички. Тук няма особено много присъстващи. Може би някои от вас следят заседанието в техните офиси и се интересуват от различни точки от днешния дневен ред. Няма да отнема много време. Този диалог може да го водим и в частен порядък. И да се върнем към добрите спомени от посещението на нашата адхок делегация в Нью Йорк. Беше успешно, успешно, много успешно посещение. Ние, като представители на Европейския парламент, получихме време за изказване. Срещнахме се с министри, с държавни глави и общо взето посещението беше много успешно. Какво можем да извлечем като полука от декларацията на ООН, подписана от 193 страни членки? Това, за което винаги говорим. А, ние говорим преди всичко за бежанците, за така наречената законна миграция, но необходим е холистичен подход. Имаше доклад от Роберто Мацоло и Сесил Клента за подхода към миграцията. Именно това искахме да бъде отразено в декларацията, да обърне внимание и на беженците, и на мигрантите. И главното в тази декларация, нещо, което винаги пропускаме, това е участието на гражданското общество, на бизнеса, в, в гражданското общество и трябва, когато говорим за интеграция, трябва да обръщаме внимание не само на правната страна на въпроса, но също така да дадем възможност за обсъждане на процеса на интеграция в рамките на субсидиарността. И за управлението на големи и малки потоци от беженци, включително и мигрантите, които идват в нашите общества, трябва да разглеждаме тези въпроси с всички заинтересовани страни. Това според мен е наистина един плодотворен подход, който може да ни помогне да обръщаме повече внимание на тези въпроси, вдъхновени от декларацията в Нью Йорк. Ели, Розари аз, заедно с секретарятът, участвахме в няколко кръгли маси, имахме плодотворни дискусии – също така във връзка с събитията, не само в ООН, е, но също така с участието на представителите на бизнеса. И какво беше интересното в тези а, е, дебати? Още на следващата сутрин, след като аз произнесах моето слово, имахме а, е, среща с Орош, а на другия ден имаше голяма статия в Нью Йорк Таймс, и там се казва, че той е направил голямо дарение за бизнеса, да дадат възможност на бежанците да намират работа. Е, също така на семинара, който а, посетих, един човек го попита, докладчика го попита, защо ще правите това? Той каза, какво се чудите, аз самия съм бежанец. Може би това може да се случи само в, в, в Съединените щати, но може, трябва да се вдъхновяваме от подобни жестове. Няма да изчитам целият доклад, всеки от вас може да го прочете сам, но искам да подчерта, че участието и приносът на тази институция, нашата, беше високо. Нашето участие беше високо оценено, мнозина идваха е, и ни казаха, надяваме се, че ще дойдете и следващия път, когато имаме подобна проява. Затова искам да насърча и ЕКО, и дирекцията, и службата за външна дейност да се присъединят към нас и така да се каже да се усети нашето участие. Благодаря ви, благодаря на Ели за доброто сътрудничество и на всички, които помогнаха. Председателят. Благодаря, Сецилия. Както и ти самата посочи, много важно е, е това, че ние бяхме представени в Нью Йорк е, на този важна среща на високо равнище. Или ще дам, ще дам думата по-късно, а пък сега на представителка на службата да върша дейност. Благодаря, господин председател, благодаря Сесилия за добрия доклад. Това беше много важно важна среща, защото това беше първото заседание на високо равнище под потоците бежанци и мигранти. Среща на равнище ООН. Трябва да се каже, че първоначалната идея да се присъединят всички към глобалните, към цялите споразумения. Нещо, което не беше възможно, затова трябва да се постига компромис през последните две години, за да стигнем до общи споразумения пакт за мигрантите, един от една страна и за беженците от друга страна. За нас беше много важно, че можахме да участваме. Сецилия много добре обясни каква е позицията на Европейският парламент. И ние настояваме за цялостен а, подход. А, а, след резолюцията на Мацола и всичко друго, което одобрихме, за да има солидарност и споделяне на отговорността между страните членки. Начинът по който беше организирана срещата показва, че има вече ново разбиране по този въпрос. 86% от мигрантите вече получават обежище в развившите се страни. Тоест не само ние, европейците, поемаме своя дял, а това е един световен проблем. И всички, с които се срещахме в Нью Йорк, подчертаха, че в нас не можем да вдъхваме доверие и да искаме споделяне на отговорността, ако не можем да дадем пример като Европейски съюз. И аз бих, искам да добавя още нещо преди да изслушам следващите, които се изкажат ЕКОН и службата за възнадежност. дейност. Вижте какво става в САЩ с така наречената забрана на страни с преобладаващо мисулманско население. Американската делегация бе една от най-активните. самата среща беше организирана от Обама, за да се поемат ангажимент за заселване на бежанците. И всичко това ще бъде застрашено, ако новият американски президент забрани влизането на сирийски бежанци в САЩ. Значи има основания да бъдем тревожни и трябва да упражняваме натиска. ООН трябва да изиграе още по-активна роля в прилагането на сключените споразумения. Благодаря на Сесилия. Благодаря на всички, които работиха с нас. Срещата бе много плодотворна. Председателят, благодаря. Сигурен съм, че вие и двете ще се съгласите, че един от а, а, подходът от страна на Европейския съюз към САЩ и Канада включва искането те да приемат повече сирийски бежанци. И е, става дума за част от е, нашия диалог и светлината на това, което става в момента, с право е, споменаваш е, този въпрос. Е, искате ли да добавите нещо, тук, що влизате? Е, мисля, че оставихме много ясно впечатление, както казаха и моите колеги, че представителите на различни страни, различни политически групи имат подобен подход – сходен подход, независимо от това, че сме от различни политически разсветки, от различни страни. Всички вярваме, че е необходима солидарност. И този сигнал беше много ясен. Тук в Европейският парламент, независимо от това какво става в съвета, ние имаме един общ подход. Това бе изразено много ясно от колегите по време на заседанието. Второ, не знам дали вече бе споменато това, колко добре бе организирана срещата от наша гледна точка. Перфектно беше организирано всичко. За нас се грижиха много добре. Участвахме, имахме възможност да се изкажем, имахме възможност да направим контакти през тези няколко дни и това си струва да се спомене, да се подчертая. И е, е, става дума не само за нашите, е, които прижаваха от Европейския парламент, но и за нашите домакини, председателя. Благодаря, благодаря много. А нека сега да чуем какво има да ни кажат нашите, нашите гости. Първо представителите на Европейската служба за външна дейност. Благодаря, господин председател за това, че ни поканихте на тази дискусия. Най-напред да благодаря на госпожа Викстром и на делегацията на Европейския парламент за техния принос. Съгласен съгласна съм, че вашият принос бе високо оценен, също така и изказването на една от кръглите маси, на която бяха представени редица страни и институции. И се трябва също така да кажа, че Европейския съюз бе много добре представен и като брой, и като брой на страните членки, нещо, което показва какъв е голям, колко голям е приноса на Европейския съюз. Трябва да кажа, че Нью-Йоркската декларация е уникална – за първи път е, въпросът за миграцията и обежището се разглежда на международно равнище по този начин. И успяхме да постигнем много от целите, с които започнахме преговорите. Разбира се, декларацията не е правно обвързваща, но фактът, че беше подписана от 193 страни, които се съгласиха с този член, е, както каза и нашия председател, е крачка напред от гледна точка на Европейския съюз по балансиран начин бяха отразени нашите становища, защото страните имат различни гледища, разбира се, но това е една много добра основа, върху която може да продължим да градим. И, и какво успяхме да постигнем? Говорихме с един глас, бяхме единни. Нашата декларация беше а, отлична и това също изигра голяма роля – на заседанието на срещата в Нью-Йорк. И още нещо, което е особено важно, споделената отговорност, споделянето на отговорностите. Е нещо много важно, то е споменато в Нью-Йоркската декларация. Много въпроси И сега може би трябва да кажа няколко думи. Има доста сложни въпроси, които предстоят. След приемането на декларацията, сега трябва да бъдат включени две правно необвързващи споразумения. Едно за меженците, едно за мигрантите. Работата започна в Нью-Йорк с назначаване на двама отговорници, мексиканец е, от Мексико и от е, Швейцария, които да улесняват е, процеса. Този процес ще върви през следните няколко години през 18 19 година и ще приключи с междуправителствена конференция точно преди Общото събрание на ООН през 2018. Значи през две години работа, процесът е много интензивен. Трябва значи, да се решат начините, по които се подхождаме. Каква да бъде организацията, как да работим през тези две години. По всичко това се споразумяхме, като се така в един писан документ, прият вчера на значи, този процес, междуправителствен процес на преговори. В него ще участват граждан, представители на гражданското общество, както спомена и госпожа Викстром. Значи вече се съгласихме по това каква ще бъде организацията. Ще има преди всичко период на консултации. Това е първата фаза. След това ще се опитаме да установим докъде сме стигнали с тези консултации. И трето, на самата конференция. Значи консултациите ще започнат през април до ноември, ще траят. И в тях ще участват редица представители на заинтересованите страни. Сега в момента в ООН и неговият генерален секретар ще трябва да установи всички представители на гражданство, общество, на университетите, на бизнеса, на академичните среди, които трябва да участват в този процес. Казах този процес на консултация, че започне през април с консултации в Женева. Ще има 7, 6 кръга на консултации. Ще има три кръга консултации в Женева, два в Нью Йорк и един в Виена, за да се даде възможност различните заинтересовани страни и организации да участват. И целта на тези консултации ще бъде да се съберат добре информация за мненията, да се даде възможност всички участващи страни да направят своя принос. Фасилитаторите ще председателстват тези консултации. И на тематични има срещи един път месечно, посветени на различни теми. И ние вече се споразумехме какви ще бъдат темите. Ще има три консултации в Женева. Както казах, кръга консултира кръга в Женева. Първата ще бъде посветена главно на човешките права, социално приобщаване и дискриминация. Втората среща, консултативна среща в Женя през октомври ще бъде на, реги... на редовната миграция и пътищата за нея. Третата среща ще бъде международното сътрудничество и управлението на миграцията. Ще има две консултативни срещи в Нью-Йорк. Една а, за приносът на миграци... мигрантите в устойчивото развитие, а втората за двигателите и причините за миграцията във връзка с промените в климата и природните бедствия, а последната консултативна среща в Виена ще е посветена на трафикът на хора. И, тези срещи ще дадат възможност на участващите страни да участват в тези консултации. И нещо, което споменах, ще участват всички заинтересовани страни, включително представители на парламентите, които ще дадат своя принос в тази първа консултативна фаза. В края на значи, в този първи етап МДН ще а, а, а, даде, ще помага генералният секретар, ще бъдат направени усилия да се да участват всички регионални и подрегионални органи на ООН, е. А, това е значи, първата, първият етап, през, който ще приключи през ноември. След това от ноември 2017 до 2018 година ще видим докъде сме стигнали. Ще има подготвителна среща в Мексико през 2017 където ще се обобщи приносът на всички, които са участвали в първият етап. Тоест, това ще бъде един структуриран процес ще има едно обобщение на постигнатото от тази тридневна конференция и ще видим какъв това ще бъде структурата на, на, на, на, на, на споразуменията, които ще бъдат включени също ще бъдат изложени всички факти, данни, цифри, предизвикателствата, при които сме изправени, възможностите за следващия период. Значи след този етап да пристъпваме към междуправителствената фаза, където също ще втекат консултации, но основното ще бъдат разговорите между правителствата на тези 193 страни. Всичко това ще започне през е, февруари е, със среща под председателството на фасилитаторите. По същото време в, в е, Нью Йорк ще бъде прията резолюция, която ще уточни организацията на преговорите. Това трябва да бъде приключено до януари, след това ще започнат самите преговори. Общо взето с по едно заседание на месец, продължаващо от един до три дни, значи е март, е, е, април, май, юни и юли, всичко това трябва да доведе до световното споразумение или пакт, резултат от преговорите на страните членки. и това споразумение ще отрази шесте големи главни теми, които, както казах, вече ще бъдат обект на консултациите. Международната организация по въпросите на миграцията ще участва много активно и в целия този процес, тъй като те имат опит и техническите умения. Е, тази работа ще тече в Женева и необходими са техните технически умения и познания да помогнат в този процес. Подобно е положението и в Виена, където ще очаква, откъдето очакваме помощ в преговорите. Виждате, процесът е доста сложен. Истинските преговори ще започнат едва през февруари, но следващият процесът, който предстои, ще изиграе много важна роля в оформянето на рамките на бъдещите преговори. И, както казах, този процес ще започне почти незабавно и се надяваме да продължи ролята на Европейския съюз като координатор. Аз имаме две работни групи в, в, към ООН и на работна група на високо равнище по проса на миграцията и работа, която ще извършим, има отношение и към външната политика, и към въпросите на миграцията. И за да могат да се обединят тези две теми, имаме две работни групи към съвета. Те работят през вече 6-8 месеца и, и ще продължат работата си до началото на първия кръг от консултациите, до приключването на първия кръг от консултациите като ще се бъде застъпена темата на правата на човека в на широк план. И също така съвета трябва да се споразумее по така най-широките рамки, в които трябва тези консултации да бъдат проведени. и разбира се, страните членки може да повдигнат и други въпроси, които ги интересуват. И трябва да се подчертае ролята, необходимостта от координационната роля на Европейския съюз, по-важна от всякога. И е, ООН очаква в голяма степен Европейския съюз да изиграе своята координираща роля и да помогне процеса на преговорите, който няма да е лесен. Мисля, че ви дадох представа в най-общи линии за това, което предстои. Готова съм да отговоря на въпроси. Благодаря. Сега ли искаш да кажеш не? В Сирия. Благодаря, госпожа Викстром. Благодарих на колегите, благодарих на, на Ели, но забравих да благодаря на Тереза, Тереза Бел от АФЕТ, която даде всичко, от което, което ми беше необходимо, беше много приятно да се работи с нея. Припуснах да кажа това, защото високо ценим тази помощ. Е чудесен пример за отлично сътрудничество и още нещо. Очакваме да работим с всички институции. Трябва да оставим на страна всички междуинституционни институционни несъгласия, които имаме или различия, които имаме, защото много важно е да бъдем обединени и да работим заедно. Сътрудничеството на нашата институция е много важно. Мисията в Нью Йорк беше чудесен пример за подобно отлично сътрудничество и очаквам а, и в бъдеще да продължим да работим. По този начин благодаря на всички, които участваха в този процес. Приканвам колегите да прочитат а, нашия доклад за посещението. Много е интересен. Председателя. Сега... Ще дам думата на представителката на ЕКО. Да, добро утро. Благодаря ви, господин председател. Нека и аз от моя страна кажа, че е, много-много високо цена е, ангажимента на Европейския парламент по този, тези е, изключително важни въпроси. Е, стана дума вече за, е, така, за планувания пакт, е, глобален пакт по въпросите на бежанците и за Нью-Йоркската декларация. Има две приложения. От една страна приложение, което е свързано с бежанците, също времено трябва да споменем, че и а, е, а, е, двете приложения всъщност засягат основните страни в рамките на е, запланувания договор или а, пакт по въпросите свързани с беженците и миграцията. И международната правна рамка а, относно беженците е развита в различна степен. От една страна е, имаме беженската конвенция, от друга страна е, и различни протоколи към конвенцията, към които някои са се присъединили, някои не. Е, имаме при всички положения мандат за да реагираме на всичко свързано с правната рамка Въпросите естествено са свързани е, и с работата на е, Върховния комисариат е, за беженците към ООН ВКБОН, който би трябвало да ръководи в практическо отношение работата по миграционните потоци. Чухме какви са фазите по отношение специално на хуманитарната помощ, на гражданската защита не се предвижда а, някакъв глобален пакт, но при всички положения а, нещата са описани в приложението към декларацията а, с конкретни задачи и ние ще продължим да работим по тях, така че в някой миг да могат да бъдат приети под някаква форма от Общото събрание. Е, Уганда, Танзания и Сомалия вече са в списъка на страните, в които ще трябва да се ангажираме с хуманитарна помощ. Е, най-вероятно ще има и други а, е, страни, които ще се добавят в този списък. да кажем специално по отношение на ситуацията с Сомалия, знаем, че а, и съседните държави са засегнати, така че най-вероятно ще разширим мандата новите елементи е, в е, връзка с работата на ВКБОН. Е, ще има консултации, ще се опитаме да включим до юни 2017 година и други заинтересовани организации е, в е, процеса на консултации и е, той ще продължи е, най-късно до декември 2017, като е, ще получим е, до тогава вече и обратна връзка, информация за това какво става е, по места в съответните държави. Разчитаме и на информация от е, компетентните органи на държавите членки, както и от други организации. Е, така, това са пилотните страни, за които говорих. Е, е, ще имаме и специален съветник Хелен Енцен, който е номиниран от комисаря. Много отговорна е работата във връзка с гражданската защита и хуманитарната помощ. Има различни е, измерения е, в тази сфера. Отново става дума за споделена отговорност. Първият елемент е свързан с а, е, а, така, допълнителната административна тежест за страните, така че се предвижда техническа помощ. Ще трябва да потърсим и финансиране, за да подпомогнем страните, тъй като единствено с техническа помощ очевидно няма да може е, е, да се справим. трябва да поставим акцента и върху това, че когато става дума за работа с мигранти и бежанци, трябва да спазваме правата на човека, да се държи на зачитане на тяхното достоинство. Понякога става дума и за хора, които са отстрани с е, по-различно цивилизационно развитие. При всички положения те се нуждаят от е, специална помощ, но предоставена по един достоен, е, не обиден начин. И освен това, втория елемент е свързан с презаселването. Тук има вече междуправителствен елемент и освен това укрепване на структурите, на системата, но също и превенция, предотвратяване на конфликти, така че хората да имат по-малко причини за бягство. Ние знаем, че в рамките на ВКБОН има една добра структура за работа с мигранти и с мешанци и а, и в рамките на ЕКО ние разполагаме с съответните рамкови условия, един документ, който засяга и правата на беженците и необходимостта да се обръща особено внимание на достойното третиране на тези хора, без, развитието на редица други елементи, които в крайна сметка се преплитат и създават един общ подход. Председателят, да, ако няма други коментари и въпроси, мога да благодаря както на представителя на СВД, така и на представителя на ЕКО и на тримата колеги, които са участвали в мисията до Нью Йорк за много успешната мисия. Благодаря за помощта оказана на нашата делегация и много се надявам, че в рамките на споменатите вече организации и на Общото събрание на ОНЕ и на работните групи, за които стана дума под ръководството на МОМ, Международната организация за миграция и ВКБОН, ще се постигне е, необходимия резултат детайлите е, и подробната информация, която получихме днес от представителите на СВД и на ЕКО, е, бе много ценна. Благодаря. И така, е, благодаря на всички. Ето, че имаме повече време този път и можахме да чуем повече подробности, които действително са съществени. Двамата колеги, които а, би трябвало да чуем с кратка информация по следващата точка, всъщност още не са тук. Може би трябва да проверим дали могат да дойдат или не. Ако не, ще трябва да изчакаме до 10 часа, защото за 10 часа е обявено началото на дискусията по следващата точка от дневния ред. Тук наблизо може би има кафе машини, можете да изпиете по едно кафе, но много ви моля бъдете точни е, е, точно в 10 часа в залата, защото ще имаме време само до 10 и 15. Благодаря ви. Oh, we're going to go for Fontana first. Yes. So Fontana first. Fontana first. Okay. And then Mina.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 colleagues, we're going to take point 10. Колеги, е, преминаваме към точка 10, тъй като вече е 10 часа и имаме време е, само до 10.15. Няма да можем да е, отделим повече време за тази точка. Става дума за мисията на Либе в Еолиса, в Талин, Естония, 3-4 ноември. Двама члена от Либе е, посетиха агенцията е, в Талин, е, която се занимава с, именно с управлението и то оперативното управление на големите ИТ системи в сферата на гражданските свободи, сигурността, правосъдието и Госпожа Чиничи е, всъщност е, бе ръководител на тази малка двучленна делегация и тя е, ще ни запознае с основните заключения в доклада. Катрин има думата. Благодаря, господин председател. Посещението в Талин на 3 и 4 ноември 2016 година бе изключително интересно и полезно – Херон Ленац и аз е, благодарим за доброто сътрудничество и за взаимодействието. Освен това, благодарим и за... Аз благодаря на колегата Ленатна за добрата работа по време на посещението. За вас бе много важно да чуем мнението на колегите. Срещнахме се и с директора на Еолиса, който ни запозна с основните задачи на агенцията. В Страсбург ще има и а, е, а, е, има и друга част е, от Еолиса, там е така да се каже оперативната част. Освен това се срещнахме и с естонския министър на правосъдието, с други представители на правителството и тогава обсъдихме всъщност основните теми, които ще бъдат в центъра на вниманието на естонското председателство през втората половина на годината. По отношение на оперативната е, част от задачите на Еолиса, включително и на летището, е, имахме много интересни посещения и имахме възможност да видим на място как се работи с отделните системи. След проведените посещения и разговори по време на цялото посещение, Мога да потвърдя още веднъж, че е изключително важно на място да придобие човек впечатление, да е, види е, в реални условия как точно се работи с е, е, различните системи е, ВИС, ШИС 2 и Евродак. Те са, е, управляват основно от Еолиса и засягат и ресора на нашата комисия. Освен това, говорихме и за следващите предизвикателства е, в тази сфера. Е, става дума и за нови законодателни предложения, системата за вход и изход, е, за по-добро защита и охрана на границите, както и съответно за промените в мандата на Еолиса. Един от най-важните проблеми и въпроси за е, Еолиса е как информационни системи могат е, да е, придобият по-голяма степен на оперативна съвместимост, как точно ще се свързват. Ние знаем, че полицейските, граничните служби за охрана ще трябва да поемат и нови компетенции. Затова е изключително важно за това как е, Еолиса ще работи не само с споменатите вече три системи, но и с ETIAS и с е, Кодекса. Е, естествено става дума и за тясно сътрудничество с други служби на европейско равнище и с националните компетентни органи. Така че е, положително е отношението ни е, по отношение на работата, която е, извършихме и станахме свидетели на така, демонстрациите. Има един проблем. 50 милиона евро е бюджетът на Еолиза за тази година ще трябва да се запази щат такъв какъвто е, тъй като няма допълнително финансиране, а също времено се очаква включване на нови системи. Е, Еолиса получава нови задачи и при това положение се налага да се разшири е, щатния състав. Е, тоест, необходима е помощ за по-големите потребности от човешки ресурси и съответно по-голямо финансиране. Освен това, не е имало кибератаки в последно време, но това бе една тема, която обсъдихме и по която Елис, Еолиса в бъдеще ще бъде много по-ангажирана, отколкото до сега. През 2017 година ще се направи преглед на регламентите за европейските агенции. В този смисъл нашата комисия би трябвало да пледира за съответната адекватна политическа ориентация по отношение на агенциите и предвиждането на необходимите финансови средства, за да се обезпечи тяхната работа. За Еолиса оперативната съвместимост на системите е основният въпрос при разширяването на мандата и съответно трябва да имаме предвид това. Позволете ми освен това да благодаря не само на колегата Ленард, но и на сътрудниците от секретарията и естествено на министра на вътрешните работи, на министра на правосъдието на Естония, с които се видяхме и които ни информираха за работната програма по време на естонското председателство. Много благодаря за изчерпателния доклад. Господин Ленарс, искате ли да добавите нещо съвсем набързичко, господин председател? Мисля, че Катрин вече каза всичко. Важно е да се отбележи, че ние обсъдихме множество пред... теми, свързани с работата на Еолиса – Говорихме за ЕКРИС, Евродак, системата за резервационните данни на пътниците. Е, във всички тези отношения Еолиса има много важна роля и тя трябва да се разбере добре. Освен това е необходимо да се гарантират ресурси за справяне с политическите предизвикателства – ние трябва да подкрепим бюджетните усилия на Еолиса. Самото посещение беше много добро. Благодарим на секретарията. Чудесно организирано. Имаме и много добър доклад за проведеното посещение. Бяхме посрещнати от Министерство на вътрешните работи на летището. Те обясниха как тези системи работят на практика и как ще работим в бъдеще. Благодаря, Катрина. Благодаря ти за изчерпателния доклад. Ако няма какво да се добави, нашата комисия го одобрява. 5-минутна почивка, след което ще пристъпим към гласуване. Първо на доклада Фонтана, сменяме реда. В 10.15, точно на минутата, започваме. Благодаря. Okay, sorry, yeah. Colleagues, um, colleagues... Уважаеми колеги, моля ви да започнем гласуване. Придържаме се, прекъсва председателя. Colleagues, if you want to settle down, we're going to vote. Колеги, моля ви, бихте ли седнали, за да започнем гласуването? Very well. Okay, colleagues, um, we're going to proceed to the votes. Уважаеми колеги, пристъпваме към гласуване. Някои от вас сигурно вече знаят, аз казах, че ще променим реда. Това е защото към мен беше отправено искане, след което то беше оттеглено. И тъй, придържаме се към дневния ред така както е обявен. Млинар, Фонтана, Вайденхолцер. Извинявам се на координаторите, които може да са дали други инструкции. Разполагат ли всички с техните карти за гласуване? Ако това е така, можем да започнем. Приемам, че всички имат карти за гласуване и пристъпваме към гласуване. Тук ли е докладчикът, между другото? here. Не е тук. Okay. The rapporteur can't be here, so we'll proceed with the vote. Колегата докладчик е възпрепятствана. Преминаваме към гласуване. Гласуваме текста на координиране на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки във връзка с аудиовизуалните медийни услуги. Компромис 1. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 20. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 108. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 109. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 110. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 111 втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 112 втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 121. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 115. Разделно гласуване. Първа част. Край на гласуването. Отхвърля се. Втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис. Извинява се председателя. 116 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 123. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 126. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 127. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 128, 9 и 71 заедно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 132. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 133. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 134. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 135. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 136. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 8. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Позовавания и съображение. 48 за. А, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 47. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 49. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 50. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 51. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 52. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 53. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 1А. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 57. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 58. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 1Б. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се изменение 61. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 62. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 63. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 64. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 65. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 66. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 67. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 68. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 69. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 70. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 72. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 73. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 74. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 75. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 76. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 1C. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 81. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 83. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 84. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 86. Моля, гласувайте. Поправя се председателя. Компромис 2А. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 86. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 2Б. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 8. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 95. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 97. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 99. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 10. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 11. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Можем ли 12 до 14 да гласуваме блок? До 14. Моля, гласувайте. 12 до 14. Амблок. Защо не и до края? Не, не до края. Край на гласуването. Приема се. Нека сега гласуваме 15 до 104. Те са идентични. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Гласувахме ли всъщност? Да, да, приема се. Господин Енгел ме разсейва, казва председателят. Е, веднага посочвам кой. Всичко вървеше толкова добре преди това. Изменение 16 до 107, ако искате заедно. 16. Не, не желаете. Добре. 16. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 105 каза председателя. Край на гласуването. Приема се. 106. Моля, гласувайте. 107. Край на гласуването. Приема се. 17. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 18. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 19. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 107. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И сега целият текст, заедно с измененията, моля, гласувайте. По именно гласуване. Край на гласуването. 44 гласа за, 5 против, 1 въздържал се. Поздравления на докладчика. Уважаеми колеги, сега ще гласуваме докладът Фонтана с едно гласуване. Това е доклад за въвеждане на мерки за контрол на новото психоактивно вещество. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 34 гласа за, един въздържал се. Сега преминаваме към Последното гласуване е споразумение между Европейския съюз и княжество Лихтенштайн относно допълнителните правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд вътрешна сигурност за периода 2014-2020 година. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 42 на 2 гласа. Трябва да поздравим господин Вайден Холцер. Thank you. Quietly, Уважаеми колеги, моля, ако напускате залата, да го направите тихо. Продължаваме работа в 10.45. Sophie, do you want to start now? Макар, че Софи може да започне и веднага, ако има желание. Не знам какво предпочита. Yeah. Okay. So we wait. She prefers waiting. Okay. Okay, colleagues, we'll resume at. Um, okay, colleagues, if you want to leave quietly, um, we can begin as soon as uh, colleagues have left the room quietly. Thank you. Колеги, моля ви да излезете тихичко, за да започнем веднага след като хората напуснат залата, тъй като докладчикът е тук. Okay, thank you. Thank you for leaving so Благодаря ви, че се съобразявате. И сега можем да преминем към 14 точка стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила преработен текст. Това са ключови предложения за реформа на общата европейска система за убежище. Знаете, че има преработен вариант на директивата за стандарти за приемането на кандидати за международна закрила. Условията за приемане е ключов въпрос, свързан с някои слабости и предизвикателства в целия Европейски съюз. Преработения вариант на директивата е част от реформата на системата за убежище, предлагана от Европейската комисия. Докладчикът ни по това досие е госпожа Интвелт, на която веднага давам думата. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Директивата за условия за приемане или по-скоро преработения и вариант е част от един по-обширен набор от законодателни предложения. Аз съм се съобразила с това. За мен има пряка връзка с директивата за процедурата, дъблинското предложение и някои други регламенти. Предложението на Европейската комисия – е свързано най-вече с намаляване на вторичните движения. Но според мен комисията прилага подхода на тоягата, а за мен е важно да подходим по-скоро с моркова. Ако искаме да намалим вторичните движения, не бива да мислим за санкции единствено за тези, които желаят да отидат някъде другаде. Не става дума за това санкциите напълно да отпаднат, но трябва да се мисли за съдебна рамка и участие на съдия. Освен това, санкциите трябва да се ограничат до необходимото за процедурата. Те не бива да са просто наказание. Според мен, вторичните движения могат да се намалят и с положителни стимули. Например, да се насърчат хората да останат там, където са пристигнали. Освен това, по този начин ще намалим съревнованието между държавите членки в подхвърлянето на бежанци едни на други. Те се състезават по посока на най-низките стандарти – и тъй по отношение на предложенията на комисията, смятам, че може да се отиде и по-далеч. Комисията, например, предлага да се ускори достъпа до трудовия пазар, да се намали периода на изчакване до 6 месеца. Аз бих намалила този период до 0 месеца. Би трябвало хората да могат да работят още от момента на подаване на молба на практика за тях ще е трудно да намерят работа, но ние трябва да увеличим максимално техните шансове за това. Защо трябва обществото да плаща за хора, които по цял ден няма какво да правят и се чувстват единствено изолирани и отчуждени? Би трябвало от първия ден тези хора да посещават езикови курсове, например. Това със сигурност ще увеличи шансовете им да се впишат в обществото. Някои сигурно ще кажат да, но ние не знаем дали на тези хора ще е, се позволи да останат, защо да инвестираме в тях. Това е така. Някои може би ще си заминат. Но аз предпочитам да се инвестира в тези хора, дори и някои от тях да напуснат. Тъй като една инвестиция в знания и умения никога не е пропиляна, това все пак е по-добре, отколкото да се плаща някой да остава месеци, дори и години в страната, без да прави нищо и съответно да се интегрира. Би трябвало да работим максимално за интеграцията. И също така да мислим за основните права, особено на уязвимите групи, като децата, жените, ЛГБТИ, религиозните мълцинства, хората, които са били жертви на изтезания – или насилие и съответно преживява травма. Трябва да се мисли за това и да се обърне внимание на психичното здраве. Наистина има много тежко травмирани хора. Деца, които са преживели истински ужас. Трябва да мислим и за това. Според мен Трябва да се отбележат а, две неща по процедурата. Това е преработен вариант. Следователно, ние не можем да променяме някои раздели от текста. Помежду си можем да съгласуваме изменения, свързани с такива текстове, но тук ни трябва политическо съгласие, съответно и, и съгласието на комисията и съвета. Някои от вас сигурно се притесняват, че не могат да правят изменения по белите полета в текста. Според мен тук трябва да се мисли за преговори с останалите институции. Не знам какво да мисля за участието на съвета Струва ми се, че неофициалните разговори трябва да започнат колкото се може по-скоро. Доколкото знам, сега съветът чете този документ член по член. Не ми е ясно обаче каква е целта на съвета. Като Чили, те предпочитат подхода на крепостта Европа. Мисли се за споразумение с Либия – не ми е ясно с кого преговарят в Либия, кое е правителството там, но нима искаме да изпратим хората обратно в една страна, която не се е доказала като добър пазител на човешките права. Самата аз бих предпочела нещо друго. Това е позицията и на мнозинството в парламента, а именно да имаме една много стабилна политика за убежище и бежанци, която да върви ръка за ръка с програмата за законна миграция. Ако приемем един добър пакет и ако съветът одобри една истински разработена политика за миграцията и убежището, ние ще поемем отново контрол над ситуацията. Това може да е само за добро. Моят доклад цели да допринесе именно за този подход. Надявам се съветът да се съгласи с парламента, че това е правилният подход, а не проблемът да се възлага на външни изпълнители извън ЕС. Благодаря. Благодаря ти, Софи. Много важен наистина документ. Първо искам да видя дали докладчиците в сянка искат да се изкажат. Добре. Бордо. Sånt мене. du? Please Jag eh, kan väl börja med att säga att jag instämmer i mycket av det som... Благодаря. Искам да кажа, че подкрепям голяма част от това, което докладчика каза. Това е директива, директива, която трябва да върви заедно с законните пътища за миграция, нещо, което е особено важно. Става дума за извънредно важен законодателни актове. Защото ако цяла Европа поеме отговорност, ако всички страни в Европа поемат отговорност за пристигащите, трябва да имаме система, където, в която а, бежанците да могат да отиват в други страни. О, о, о. Но не можем да продължаваме с системата, където бежанците се оказват само в някои страни всички страни трябва да предлагат достатъчно добри условия, за да могат бежанците да избират и други страни. Това се отнася и до вторичните движения. Ако имат добри условия, хората ще искат да останат там, където са. Това предложенията се прави по-добрено, предлагат подобрена дефиниция за членовете на семействата за непридружените малолетни, но има и много неща, които не са така перфектни. Например, в момента около 40 000 деца са задържани в лагери, нещо, което не трябва да става. Уязвимите групи, включително и децата, не трябва да бъдат държани в лагери. Това е нещо, което не трябва да се допуска. И още нещо, което искам да спомена. За влизането в, на пазара на труда. Намаляване на срока от 6 месеца. А съгласна съм с докладчика, че този срок трябва да бъде нула. Хората трябва да могат да влез, излезат на пазара на труда незабавно. това е сигнал, който изпращаме до Турция. Там се приемат беженци от Сирия и искаме те да могат да започнат да работят веднага, пък ние предлагаме срок от 6 месеца. Тоест, ако смятаме, че а, ще бъдат необходими 4-5 месеца, за да може молбата за убежище бъде разгледана, в такъв случай хората трябва да имат право да, работят, да започнат работа незабавно. Тоест, трябва да бъдат, да не им се изисква разрешение за работа. Само при онези, кои, чието молби смятаме, че могат да бъдат разгледани много бързо, а, могат да изчакат. онези, които имат работа, и които могат да продължат да работят, трябва да получат разрешение да пребивават и да продължат да работят. Мисля, че това е правилен подход, нещо, което не се уморявам да повтарям, защото смятам, че това е модел, към който си струва да се придържаме. Мисля, че обсъдихме в дълбочина нещата. Ще ги обсъдим и по-нататък с докладчиците в сянка. Надявам се, ще се стигнем до добри предложения за по-нататъчната работа. Благодаря. Сега ще дам думата на други докладчици в сянка, преди да дам думата и на други колеги, които искат да се изкажат по този въпрос. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на докладчика за свършната от нея работа и за нейния подход. Съгласни сме с нейните предложения, но има и много деликатни въпроси. Напълно съм съгласен с подхода на Комисията по отношение на вторичните движения – и за подобряване на положението на бежанците. Но искам да кажа и още нещо. Необходимо е комисията и съвета да ни окажат подкрепа тези предложения. И се надявам, че комисията и особено съвета а, е, е, изпълнят е, програмата, която вече цяла година не дава резултати за приобщаването на бежанците. Не съм съгласен с становището на комисията в това отношение. Съгласен съм че е необходимо да се осигурят езикови курсове за кандидатите за обежище. Но се тревожа от намаляването на сроковете за достъп до пазара на труда. Знаете, че европейската економика е в трудно състояние в момента и е необходимо е да намерим правилното решение. Когато става дума за пазара на труда в различните страни, членки на Съюза, условията са различни. И когато един иммигрант получи достъп до пазара на труда, трябва да сме сигурни, че този достъп не трябва да вля... има отрицателно въздействие върху този пазар. В това отношение въздействието на тези мерки върху страната членка трябва да бъде минимално, да се сведе до минимум. Председателят, искате ли да се изкажете и вие и след това ще дам думата на тата? Благодаря, съжалявам, че закъснях. Трябваше да присъствам на заседание на друга комисия, където бях докладчик. Сега, по отношение на това, което предлага докладчика, вече проведахме предварителна среща. И нашата група до голяма степен подкрепя предложенията за изясняване на предложението. Подкрепяме подхода е, да се усилят положителните стимули за сметка на наказателните, за санкциите. Съгласни сме, че е необходимо да се осигурят езикови курсове и че приобщаването на бежанците трябва да започне още от на първия ден на тяхното пристигане. Съгласни ми също така, че трябва да се помисли за специалните нужди на представителите на групата на ЛБГТ. Но има някои въпроси, които като че ли не са засегнати. За групата на социалистите задържането на малолетни, на деца е много Въпросът на е, който гледаме така много сериозно, трябва да бъде поставен на дневен ред. Аз също така съгласен сме с въпроса, че е необходимо да се предоставя правна помощ на мигрантите още от първият момент. Колкото до интеграцията и достъпа до пазара на труда още от деня на пристигането им, така да се каже, това е едно добро предложение, но имам съмнение и обсъдихме това на нашата първа среща. необходимо е да сме е, сигурни, е, молбата за обежище да не стане начин за миграция на хора, които нямат право на обежище. Т.е. трябва да осигурим така, регулирането на легалната, на законната миграция. Но в общо взето сме съгласни с докладчика и нашата група ще подкрепи нейната линия. Председателя, благодаря на докладчицата в Сянка. Благодаря, господин председател. ЕКАРЕ подкрепя ключовите предложения в, доклада да се намалят вторичните движения, но не можем да подкрепим много от докладчиците, много от измененията, които докладчика предлага. А именно да се намалят възможностите на страните членки да санкционират кандидатите за обежище, които не спазват правилата. Трябва всички да спазват правилата. Разбирам, че се подчертава повече на положителните стимули, а не на санкциите, но улесняването на достъпа на бежанците до пазара на труда дали това е реалистичен начин да ги накараме те да остават там, където са, но в повечето случаи те нямат необходимите умения, за да се включат в пазара на труда. Свидетели сме на това, например, в Германия, където се правят големи усилия за а, насърчаване на беженците да а, започнат работа, но резултатите са плачевни. Колкото до финансовите тежести, които тежат върху средните членки, трябва да се каже, че много хора, които не се нуждаят от защита, използват системата за обежище като начин за миграция. Трябва да намерим начин да санкционираме онези, които злоупотребяват с правилата. Председателят дава думата на следващата. Да, благодаря ви. Първо трябва да кажа, че предложението на комисията остана, така да се каже, доста назад от нашите очаквания. Защото целта е, е, разумна, смислена интеграция на беженците. В крайна сметка в комисията никой не е мислил за това, че става дума за интегрирането на един милион души. И това, че докладчикът, така да се каже, наваксва и се опитва да компенсират пропуските на комисията е нещо, което трябва да приветстваме. Струва ми се, че докладът може да бъде подкрепен, няма въпрос това не стои под въпрос, но комисията трябваше да си свърши по-добре работата. Хубаво е, е че се предвижда съдебен контрол и че по този начин всъщност и беженците имат възможност за правна защита. Те могат да използват така, инструмента на обжалването нещо положително с езиковите курсове, които незабавно трябва да се предлагат. Те трябва да са безплатни. Ние ще подкрепим това предложение. А по отношение на работата, а ако погледнете как стоят нещата в е, Германия, е, ще установите, че процедурата е, е, така да се каже, съставена от няколко фази. Първо трябва да се направи проверка в рамките на Европейския съюз, как точно се е придвижило лицето до Германия. След това дали става дума действително за човек с така възможности да бъде признат като беженец или не и така нататък. А тук ние казваме още от датата на внасяне на молбата на практика трябва да се даде достъп до пазара на труда. И това ми се струва действително един положителен елемент така се създават възможности хората сами да започнат да се грижат за изхранването си още от първия ден така бихме могли да намалим финансовото бреме за държавите членки. Това според мен е нещо положително, ще го подкрепим. Всичко, което е свързано с задържането на лицата, това е много важен проблем и естествено ние не можем да отлагаме решаването на този проблем. Да, добре при е, вторичното движение е, на хората естествено трябва да се имат предвид е, редица съществени моменти. Не можем да обаче да одобрим по никакъв начин наказателните мерки, репресивните мерки. Децата. През 2013 година бе прият пакета за обежището. Имаше големи протести, ако се изпомняте, от страна на НПО най-вече във връзка с съдбата на децата. И действително трябва да предприемем нещо. Трябва да се изяснят тези неща и в крайна сметка трябва да го направим. Да, за да има съществено подобрение. Ясно ми е, че нещата няма да се решат толкова лесно. Неограничен достъп до здравеопазване, това е нещо много хубаво Комисията винаги е казвала, че е, системите за обежище трябва да се е, хармонизират е, в държавите членки. Естествено, това още повече затруднява нещата. Дефиницията на хора търсещи закрила и нуждаещи се от закрила ми харесва. Някои неща може би ще трябва да се доизяснят. Ще подготвим и е, предложения за изменение, но аз мятам, че проектът на докладчика е добър, дава възможност за по-нататъчна работа. Благодаря. Сега ще давам думата е, по реда, на, е, по който са поискали думата на колегите. Благодаря господин председател. Удовлетворено съм от това, което е свършено по преразглеждането на директивата. Условията за приемане на бежанците е предизвикателство, пред което сме изправени. Трябва да бъдем солидарни при решаването на проблемите на миграцията и беженците. <clears throat> Съгласна съм с редица от предложенията на докладчика, но искам да подчерта още нещо, което смятам за важно. Нещо, което трябва да се вземе предвид. Става дума за работата, ефикасната и трудна работа на граничните страни. Италия приема голям поток от бежанци и също така ще направи предложения, които трябва да бъдат прияти в една обща политика за миграцията, която трябва да се основава на солидарност и споделени отговорности. Включително и включването в пазара на труда и достъп до всички услуги, защото ако искаме да избегнем конфликтите, трябва да постигнем приобщаване, качествено приобщаване на бежанците. А за да се приобщат бежанците и успешно, необходимо е по-ефикасно да работи системата за презаселване. Защото сега за сега резултатите не правят чест на Европейския съюз и страните членки и затрудняват приемащите страни. Благодаря, господин председател. Също приветствам предложенията за преработка на директивата, но искам да напомня, че сме стигнали до тук, защото страните не прилагат правилно директивата. Ние искаме сега като че ли да попълним празнотите, е, и възможността страните членки да не прилагат директивата както трябва. Е, увеличаването на капацитета в страните членки е първостепенна задача. Достъп до пазара на труда веднага, съгласна съм с това, не една страна членка е показала, че най-добрият начин за преобщаване на беженците и е достъпа до пазара на труда. Също така това е начин за намаляване на субсидиите и разходите за данокоплатеца за издръжката на тези беженци. Трето, и много се радвам, че много колеги вече го споменаха, това е въпросът за децата. Трябва да се борим с злоупотребите, да ограничаваме вторичните движения – но не е за сметка на правата на човека. Задържането на децата не трябва да бъде позволено в Европа, защото детето си е преди всичко дете. <clears throat> Необходимо е да се осигури настойничество за децата, достъп до здравни услуги, достъп до образование, медицинска оценка на техния здравен статус още от самото начало. Благодаря, господин председател. Бих искала да спра вниманието си само на едно. Като се свържи въпросът с възможните санкции, с съществуващите или несъществуващи стандарти. Когато започнахме дебата за създаване на нова система за убежище, не бях против санкциите. Но те биха имали смисъл ако, първо, ако има презаселване. И второ, от, това, от санкциите ще има смисъл, ако говорим наистина за приобщаване. А, а виждаме през тези дни и седмици, че страните членки вече намаляват нормите дори за онези, които са получили статут на бежанци т.е. подкрепата за приобщаване на общ... беженците. Не говоря, Почетавам, не говоря за Италия и Гърция. Това е финансовата подкрепа, която беженците получават е толкова малка, че те не могат да платят дори за най-малкието жилище, а трябва да плащат за езикови курсове. И ако им дадем възможност да работят, те виждат, че им се предлагат работи, които могат да вземат само ако знаят много добре езика на страната. Това въжи дори за професии, които, където не е необходима друга квалификация. Затова е необходим достъп до езикови курсове, достъп до възможност за работа, ако това не е гарантирано в страните членки. Ще гласа, че с хората, които не искат да остават в такива страни членки, искат да отидат другаде. Благодаря, господин председател. Благодаря а, на докладчика за нейната работа по това досие. Не е никак лесно, а, но трябва да го а, да свършим тази работа, ако искаме да поставим основите на една нова система за обежище. Съгласен съм с всичко, което се отнася до езиковите курсове. Но така както нещата са на хартия, не стават на практика, защото виждаме, че трите членки не прилагат правилно условията за приемане. Ще се огранича само до един въпрос, а, който следва от това, което вече беше казано тук, и това е достъпът до пазара на труда в страните членки. Това е един от най-деликатните въпроси. Добре разбирам, че доводите за достъп до пазара на труда целят преобщаване и облегчаване на разходи, намаляване на разходите. Но страните членки трябва да установят дали определени вакантни места могат да бъдат попълнени от а, местни хора или да бъдат да отидат при беженците, защото в много от нашите страни има много висока безработица. И даването на незабавен достъп до пазара на труда може да има отрицателен ефект и да налее вода в воденицата на популистите. Госпожа Миселине. Микрофона не е включен. Централе, което е è stato Благодаря, господин председател. Позволете ми да започна с благодарност към докладчика. Благодаря за този доклад. Искам да кажа следното днес. В момента живяваме един от най-критичните периоди в историята на Европейския съюз. Имаме един пакет в областта на миграцията, приемане на кандидати за обежище. Дъблин се реформира и би трябвало да се постараем да намерим допирните точки между нас. От една страна хармонизация. Това е чудесно. Хармонизиране означава и е, засилване на стандартите в европейските държави членки. Това е чудесно. Е, но е, в никакъв случай не бива да създаваме условия за блокиране на един или друг. Трябва да имаме предвид, че става дума за една мрежа, за един пакет от мерки, които биха могли взаимно да се блокират, така да се каже когато ситуацията в една страна е, е, е особено сложна, ще трябва да изходим именно от тази най-сложна ситуация. Да, добре, предвижда се автоматично предоставяне на достъп до пазара на труда при положение, че имате толкова високи проценти на безработица в част от страните на Европейския съюз, ще се стигне до протести и недоволство сред местното население. Има местни органи, да кажем общини, които не винаги разполагат с необходимите средства – от една страна и е, така да се каже централните държавни органи непрекъснато съкрещават е, средствата за общините и е, същевременно е, ние е, ги натоварваме със все повече задачи. Е, има а, и европейски граждани, които а, независимо от това, че не винаги са а, достатъчно квалифицирани, могат а, да вършат а, и а, така да се каже някаква друга работа, която не е толкова квалифицирана и не съответства на, тяхните, на тяхната компетентност. Така че а, не можем да предлагаме на беженците непременно а, работа, която отговаря на квалификацията им. Е, същевременно трябва да имаме предвид и е, черната е, зона на пазара, работата на черно, на това при всички положения също се отразява на приемащата страна. Добре, ние се опитваме да съкратим сроковете. Е, имаме една определена дата, в която е, е внесена молбата е, за обежище и след това месеци наред се проточва, да кажем, една процедура. И започваме да отпускаме средства, за да може на лицето да бъде интегрирано и на пазара на труда, за да може да учи и да не лежи, така да се каже, на гърба на дънакоплаците в дадена община или дадена държава член. Бихме могли в рамките на контингента, който ще получава пряк достъп до труда, да се обединим и така да се каже да вържем един солидарен пакет за Европейския съюз и той да се прилага навсякъде. И още един въпрос. Е, малолетни, непълнолетни, задържане на е, малолетните. Е, при нас, в моята страна, ние сме изправени пред друг проблем. Те просто потъват тези деца. Не можем да ги открием. Най-вероятно попадат в мрежите на организираната престъпност. Трябва да има съвсем ясни правила не само за мигрантите, но и най-вече за организациите, които са свързани с пазара. Не трябва да поставяме изискванията и нещата е, единствено във връзка с е, мигрантите, а най-вече с организациите, които съществяват е, този достъп до труда, защото те много често всъщност се оказват експлуататори. За да е, защитим е, малолетните мигранти, е, трябва да предприемем много повече, за да получат те правен статут когато става дума за непродрешени деца, става дума за деца, които в крайна сметка нямат никакви близки, нямат семейство. И тези деца се задържат за различен срок от време е, трябва да се отнасяме към тези деца като към индивиди и те обикновено са лишени от правата. Не можем естествено е, да е, боравим единствено с цифри. Много често цифрата се променя, просто защото децата вече са изчезнали и ние не можем да проследим движението им. То не става само с е, отпечатъци на пръсти, но все пак е, днес имаме много повече технически възможности, отколкото преди 15-20 години. И сега списъка на е, лицата, които се нуждаят от закрила. В един по-широк вариант на директивата са включени различни групи, различни категори категории. И в крайна сметка се оказва, че именно тези, които са с специални потребности, които се нуждаят от повече закрила, получават най-малко закрила. Така че нещата не се решават единствено с списъци, е, но все пак, сега се обръщам с призив към докладчика и е, докладчиците в сянка. Трябва е, да се ръководим от факта, че става дума за създаването на европейска позиция по една изключително важна тема и не можем да сме разединени. Да, е, благодаря. Но все пак трябва да се съобразяваме и с регламента за изказвания. Да, на мен ми е ясно, че когато говорим за реформирането на толкова важни актове, естествено е важно всеки да може да изложи вижданията си и да представи своите аргументи. Но все пак аз бих искал всеки да получи възможност да говори. И така, имаме вече един списък с заявки. Има ли допълнителни заявки? Господин Ленард, благодаря. Благодаря ви и на вас, господин председател, и на докладчика за проекто доклада. Изключително важно е, е да се съобразяваме с основните принципи, които стоят в основата на доклада. Естествено, е, е, адекватното приемане на лицата е много важна тема. Трябва да създадем обаче и законовите възможности държавите членки да могат да изпълняват тази директива и да я подкрепят преди това много се говори за стимулите, за наказателните мерки. Аз лично смятам, че ние се нуждаем и от двете, т.е. и Тоягата и Моркова трябва да бъде балансиран нашия подход. Е, е, знаем какво е предложението на комисията. Чрез доклада е, се прави опит за балансиране и се надявам в окончателния му вариант нещата да бъдат още по-балансирани. Естествено, езиковите курсове са много важни при интеграцията. Когато търсещия обежище влезе на територията на Европейския съюз, той би искал да остане. Но реалността е малко по-различна. Една голяма част от хората, които влизат на наша територия всъщност нямат е, основания да искат обежище. Е, ние знаем, че от около 60 хиляди поне 5 хиляди се връщат, а би трябвало да имаме предвид, че е, реалната бройка на лицата, подлежащи на връщане и по-висока, така че да се започна още от първата, първия ден, така да се каже, да им се предлагат езикови курсове е малко нереалистично и освен това твърде натоварващо в финансово отношение. Трябва да имаме предвид, че единствено около 30% от мигрантите, които искат обежище, действително заслужават защита миналата година имахме а, много случаи а, от Алжир, от а, Тунис, от а, други страни, които, а, с които се започнаха мерки за интегриране, но всъщност те нямат право да останат в а, Нидерландия. Така че когато говорим за обежище и за търсещи обежище, трябва да се концентрираме върху тези, които действително имат, е, е, така да се каже, реалистични шансове да бъдат признати като е, беженци и да, според мен един срок от около 3 месеца до 6 месеца би бил разумен, ако трябва да се изчака, но след 6 месеца вече действително е много дълъг период. Важно е, е да се даде възможност на гражданите, които имат шанса да останат в е, нашите страни и да бъдат признати като беженци, е, да е, започнат е, сами да се грижат за прехраната си, естествено, а останалите колкото е възможно по-бързо да се връщат. Давам думата на следващия оратор. Благодаря ви. Благодаря много сърдечно на докладчика за текста, в който се съдържат много добри предложения, но остават и твърде отворени и открити въпроси, които търсят своя отговор. Естествено, че ние искаме е, да бъдем оптимално ефективни по отношение на интеграцията, но трябва да знаем, че условията в държавите членки са много различни. И е, по тази причина и е, мигрантите не винаги желаят, да кажем, да отидат в Португалия, защото там на практика няма такава структура за приемане на мигранти и условията на живот са много по-лоши. Така че е, как стоят нещата с хармонизацията? Как ще постигнем еднакви условия е, за приемане? Е, страни като Румъния, която има затруднение с копенхагенските критерии, право на заетост, право на интеграция, да, добре. Е, езиковите курсове естествено са изключително важни, защото това е първото условие за достъп до е, работа. Но в крайна сметка е, държавите членки решават въпроса в кой момент някой ще получи правото на работа. А освен това, събирането на семейства е за сега все още не точно определено понятие. И още нещо. Ние е, препоръчваме на държавите членки да е, предлагат в колкото е възможно по-ранен етап е, езиково обучение. В Швеция, да кажем, съществуват такива възможности, но обикновено все пак това не става още от първия ден на внасене на молбата. И така, стигам до пазара на труда. Шведските граждани много често са дискриминирани, тъй като при една и съща степен на квалификация се е, дава предимство на чужденците. Е, в някои от общините на е, Швеция нещата действително са твърде тревожни. на Раен от комисията. Благодаря. Господин председател, съвсем накратко ще се изкажа. Бих искал да кажа, че ние е, приветстваме е, проекта доклада на Софи Инфелд. Е, много сериозно е помислено за създаването на баланс, към който се стреми и комисията. От, става от една страна достатъчно високи стандарти за всички държави членки и също времено предотвратяване на вторично движение и ускоряване на интеграцията на кандидатите за обежище, които има шансове да получат беженски статут. Необходими са естествено и процесуалните гаранции за малолетни и непълнолетни, които влизат в категорията лица с специални потребности. Комисията споделя тези идеи, които стоят зад предложението на докладчика – но също времено трябва да имаме предвид, че трябва да отчитаме и практическите предизвикателства, пред които са е, изпратени, е, изправили държавите членки в е, областта на приемането не би трябвало да поставяме прекомерни задължения и изисквания към държавите членки. Още повече, че става дума за високи разходи и капацитета за приемане в това отношение е доста различен. Ние знаем, че има държави членки, които са особено така, за засегнати от тези проблеми и е, натиска нараства през последните години. Е, някои от идеите са чудесни, да кажем, безплатни езикови курсове още от е, самото начало, но аз съм, ще напомня заказаното от господин Ленард. Да, трябва да имаме предвид, че е, една е, немалка част от е, търсещите обежище нямат шансове да бъдат признати като беженци и да останат в държавите членки. Важно, освен това, е да имаме предвид, че предложението на комисията изхожда от действащата в момента директива да, предоставянето на достъп до пазара още от момента на подаване на молбата е струва ни се е, непропорционално искане. По-скоро би трябвало да е, формулираме нещата така, че в момента, в който а, е, а, е, така се а, стане ясно и се констатира по един а, безспорен начин, че лицето има шансовете да бъде признато като а, беженец, а, би трябвало да му се предостави този достъп до пазара. Да, благодаря ви. Нещата естествено опират и до прилагането. бихте ли могли да представите и виждането на председа... председателството. Да. Благодаря също и от името на нашия министр на госпожа Инфелд за нейния доклад. Много важно е да имаме предвид актуалната ситуация на първо четене процедурата приключи по време на словашкото председателство. Малтийското председателство ще продължи е, обсъждането на това досие. Утре ще бъде първото заседание, посветено на въпросите, свързани с приемането. Това ще бъде второ заседание по променения текст на директивата. Възнамеряваме да процедираме така. Първо да обсъдим подхода в условията на економическа криза и най-вече групата на лицата с специални потребности и изхождайки от това, което чухме и от страна на комисията и на други е, е, оратори, ние ще е, обсъдим нещата, естествено, и с е, малтийските депутати е, в Европейския парламент и с е, други представители на е, е, Малтийското председателство, е, за да се постараем да ускорим процеса и колкото е възможно по-бързо да приемем променената директива. Накрая давам думата на докладчика. Благодаря, господин председател. Uh, Благодаря на всички за направените изказвания. Аз бих искала да разчитам на възможно най-голямо мнозинство, това е ясно. Също така е ясно, че няма как да бъдем единодушни, но поне е важно да имам голямо мнозинство. За мен този доклад е изключително съществена част от пакета. Всички тези предложения са взаимосвързани. Не може да се вземе едно от предложенията и да се разглежда изолирано от останалите – Независимо дали ни харесва или не, това е свързано и с предложението за тъй наречените безопасни страни. Разбира се, тук не става дума за проблем или заплаха. Става дума за хора. Хора като нас. С ръце, крака, носове, уши. Тези хора са роднини на други хора, деца, братя, сестри, сред тях има и студенти, и работещи, и добри, и лоши. Те са просто хора като нас. Хора, които живеят на същата планета, за това става дума. И ние бихме искали да можем да живеем с тях по възможно най-добрия начин. Надявам се пакета, който разглеждаме, да ни помогне да го направим. Целта на комисията при този преработен вариант е да се намалят вторичните движения. Ние подкрепяме целта, но не бива всички да се съревновават по посока на най-лошия подход. Проблемът не е в това, че определени хора искат да се преместят в друга страна. Проблемът е, че държавите членки си прехвърлят този проблем като горещ картоф. Разбира се, че когато условията на едно място са лоши, хората ще искат да се преместят. Но ние трябва да се водим от морални принципи, господин председател, независимо от партийните си пристрастия. Трябва наистина да се засрамим от това, което виждаме, от условията, които се предоставят на човешки същества – на нашия континент, най-богатия на света. Никой не би трябвало да преживява студената зима на палатка. Никой. Apart from, from those general principles. И тъй, ако оставим общите принципи на страна, трябва да е ясно какво означава точно достъпа до трудовия пазар – тук не казваме, че на хората трябва да се дава работа. Не. Трябва да им се дава достъп до трудовия пазар. Реалистично погледнато, когато те кандидатстват за работа и без друго имат много малък шанс да си я намерят, и ако ние добавим и този преходен период, а междувременно те седят и бездействат, то е ясно, че шансовете им някой ден да си намерят работа стават нулеви на практика. Следователно, стотиците хиляди ще останат в Европа, но те може би никога няма да си намерят работа. И всъщност това ги прави много по-скъпи отколкото ако им се даде някакъв малък шанс да си намерят работа. Могат ли да се конкурират с останалите? Съмнявам се. Казах, техните шансове са много малки. Наистина в Европа и без друго има доста безработни и на тях никак не им е лесно. Затова казвам, че ние не предлагаме работни места, но трябва да помогнем чрез различни политики на бежанците. Това е за пазара на труда. Един човек, който търси убежище, но разчита на собствените си усилия, според мен ще се пише по-добре в обществото, отколкото някой, който разчита цял живот на помощи – един такъв момент, модел просто не може да издържи, както каза и колегата Кораца Билт и някои други. Освен това, в Швеция има повече шансове да си намериш работа, отколкото в Италия. И за това трябва да мислим как да доближим условията. За това има толкова движения. И е необходимо да се обърне внимание на този въпрос. От само себе си се разбира, че процедурата за убежище не замества законната миграция. Процедурата за убежище помага на преследваните. Именно за това и трябва да работим и по предложенията за синя карта. Иллюзорно е да се смята, че хората няма да се придвижват. Бедните, дори да не живеят в зони на конфликт, тези, които нямат никакви перспективи, със сигурност те ще искат да отидат някъде другаде, за да оцелеят. И ние трябва да им дадем законови пътища, по които да стигнат до нас – В противен случай те са готови да работят на черно, което ги прави много уязвими. За миграцията напълно съм съгласна с всички, които категорично се изказаха против задържането на деца. Не разбрах добре госпожа Мусолини. За мен задържането на деца никога не може да бъде форма на закрила. Хората не бива да бъдат задържани. ние не бихме искали никога да се окажем задържани. Защо тогава прилагаме такава мярка спрямо останалите? Задържането никога не може да бъде инструмент, освен в случаите, когато има очевидна опасност, че лицето ще избяга, но това е нещо друго. А за съдебната намеса малко ме изненадаха изказвания като това на господин Халахо. Според мен, ако някой реши да ни прати в затвора, това решение трябва да се взима от съдия, а не от някакъв чиновник или НПО. винаги трябва да има намеса на съда. Освен това, е необходимо да има безплатни езикови курсове, освен за тези, които могат да си ги платят, но това се уточнява в доклада. Не предлагам всичко да е безплатно, в никакъв случай. И накрая, голямата дилема, това за което никой не говори. Споменаваме достъпа до пазара на труда, говорим за хора, които ще получат или не статута на беженец, говорим за страните, които са безопасни и така нататък, но тук имаме и моралната дилема. От една страна е всичко това, но търсим и решенията на практика за всички тези хора. Пак ще повторя, споразуменията с Либия и Турция не са альтернатива на една добра политика на ЕС за общата система на убежище. Такива споразумения не са альтернативата, аз имах много високи очаквания от Малтийското председателство. Надявам се през следващите пет месеца, вече станаха пет, наистина да осъществим напредък и да стигнем до реални и устойчиви решения, а не да се преговаря с страни, които дори нямат правителства. Благодаря. Благодаря ти, София. Трябва да кажа като председател, че дебата на съвета по вътрешни работи беше много положителен. Чуха се различни мнения. Със сигурност в съвета се полагат усилия. Това, което ти каза за целия пакет също е интересно. Това е подхода и на председателството. Какво точно ще се случи в съвета е отделна тема, но според мен ние проведохме един дебат с високо качество. Аз ще проверя колко души са ни слушали онлайн. Не много от нашите колеги са в залата, но те със сигурност следят в интернет нашата работа. Знаете колко сме натоварени. Антуан ще провери каква е бройката. Тя винаги е много висока. Така че имайте предвид това, което вие казвате, се гледа от много хора извън сградата, гледа се и в тази сграда. Това не означава, че хората не бива да идват тук. Разбира се, те винаги са поканени. Благодаря. Може би трябва да спомена, че крайният срок за изменение е 17 февруари на обяд. Преминаваме към 15-та точка представене от страна на комисията – работен документ относно използването на резервационни данни на пътниците с цел предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване. Това е директива от 27 април, влезе в сила на 24 май, трябва да се транспонира до 25 май 2018 година. Неведнъж сме разглеждали темата в нашата комисия а именно транспонирането на данните на пътниците. Комисията изготви план за изпълнение през ноември. Днес сме поканили да ни представи този план за изпълнение от 28 ноември. Комисията ще обясни какви подпомагащи действия са предприяти. Вече ще дам думата на представителя на комисията. Надявам се колегите, които се интересуват от темата, да останат за дебата. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Добро утро. Благодаря, че давате възможност на комисията да представи накратко основното от плана за изпълнение на директивата – Директивата за резервационните данни на пътниците или РДП беше прията през април миналата година. Има двугодишен период за транспониране. Сега следователно акцентът пада върху изпълнението. Според комисията е важно да се работи активно, защото това е много важен етап от развитието на законодателството. Тази работа е отразена в плана за изпълнение. Планът за изпълнение беше прият на 28 ноември мината година. В него комисията прави преглед на изпълнението в целия ЕС. На второ място се дават насоки на държавите членки, които имат нужда от тях – на трето място изброяваме вида подкрепа за държавите членки. Първо, по общия преглед. Ние се водим от информацията, предоставена от държавите членки. Ние сме категоризирали държавите членки в различни групи, съгласно вида изпълнение. Първата група са държавите членки, които вече имат почти разработена система и съответната законодателна основа. На второ място са държавите членки с средно ниво на развитие и накрая държавите членки на много ранен етап. Сигурно знаете, комисията не иска да посочва отделни държави членки и не би желала да каже кои попадат в съответните категории. Затова причините се разбират от само себе си. Първо, тази класация се основава на данни, предоставени доброволно и неофициално от самите държави членки. На второ място, намерението тук не е да порицаваме, а по-скоро да разберем докъде са стигнали държавите в този важен процес. Искаме да видим какви допълнителни действия са необходими, каква допълнителна подкрепа, така че да се изпълни целта пълно транспониране до 25 май 2018 година. Именно и за това няма да видите подредени по изпълнение държави членки. Така стигам до втората тема – насоките, залегнали в плана за изпълнение. Документът съдържа индикативни цели, от които държавите трябва да се водят. Тези основни показатели са подбрани от комисията въз основа на опита на по-напредналите държави членки. Ние се водим от техните знания и експертност. Няколко думи за индикативните основни показатели. Те всъщност са основните жалони на изпълнението. Разбира се, че тук се включва привеждане в изпълнение на самото законодателство на нормите на директивата, създаването на звената за информация за пътниците, както и разработването на техническите решения за обработка на данните на пътниците, набиране на служители за тези звена за пътническа информация и осигуряване. различни в различните държави членки. Сигурно знаете, че директивата задава цел, но държавите членки винаги имат известна свобода за това как да постигнат целта. Например, някои държави членки може първо да работят повече по привеждане в изпълнение на законодателството, а техническите и оперативни мерки да се разработят по-късно. В други държави членки може да се работи паралелно. Тъй наречените жалони са формулирани доста общо, но, разбира се, са свързани с доста конкретни дейности. Мога да ви дам пример. В звеното за пътническа информация трябва да има и отдел за защита на данните – Това означава да се разработят нормите за съответния отдел, да се обучат служителите. А по самия график за изпълнение съгласно плана, ще кажа, че той също е пожелателен. И в този случай можем да имаме различия между държавите членки. но така или иначе заложените показатели отразяват факта, че някои дейности ще трябва да се изпълнят много рано, за да може други да се изпълнят на по-късен етап. At... Тези насоки имат за цел по-скоро да ориентират държавите членки и да им дадат общите указания. Казах, че на трето място ще говоря за помощта от страна на комисията. Ние сме предвидили някои конкретни действия. И ясно е, че целта е да се улесни работата на държавите членки. На първо място финансиране. 70 милиона евро вече са заделени за бюджета за 2017 година. Целта е да се подкрепят държавите членки именно в изпълнение на директивата. Средствата ще бъдат предоставени чрез национални програми и също така финансовата програма ИСФ Полиция. Освен това, комисията излезе с покана за търг 3,8 милиона. Това е търг за взаимовръзките между звената за пътническа информация. Ние искаме да се подобрят възможностите за информационен обмен между тях. Поканата за търг беше отправена през октомври миналата година. Тя следва една предходна покана от 2014 година и там целта беше да се насърчи информационния обмен между звената за пътническа информация. Друга форма на подкрепа от страна на комисията за нашите семинари и заседания след приемане на директивата. Проведохме множество такива, за да можем да очертаем докъде е стигнало изпълнението в държавите членки и също така да дадем възможност на държавите членки и най-вече ръководителите на проекта и хората, които ще работят на място – да зададат своите въпроси по тълкуването на директивата. На трето място и особено важно, ние искахме да предоставим специална платформа на държавите членки и техните експерти за обсъждане на научените уроци, най-добрите практики, натрупания опит, за да може да търсят помощ едни от други. Проведохме три такива заседания от юни миналата година до сега. Вече виждаме положителните резултати. Създават се много добри мрежи и корпоративни връзки. Накрая, господин председател, нека се спра на един друг аспект на изпълнението на директивата. Става дума за задача на комисията, а именно изпълнение на решението за форматите данни и протоколите, които трябва да се използват при предоставяне на данните за звената за пътническа информация. Член 16, параграф 3 на директивата е текста, върху който стъпваме. Ние вече представихме проекто решението. Целта е да се хармонизират чисто техническите аспекти по предаването на тези данни. Имаме процедурата по ком... комитология, следователно парламентът е информиран чрез регистъра за комитология – Предполагам, че вече сте получили уведомление, тъй като то влезе в системата на 18 януари. Това е всичко от мен. Мога да отговоря и на въпросите ви. Благодаря. Трябваше малко повече време да имаме за тази тема, но Искам само да видя, има ли още някой, който иска да се запише за изказване. Следните имена са записани сега. Има ли други? В такъв случай приключвам с списъка на записалите се за изказвания. Благодаря, господин председател. Мога да бъда съвсем кратка. Няма да навлизам във всички подробности на този доклад за приложение. Но искам да се спра на два основни въпроса. Като член на този парламент от 2009 година, аз съм следила не един дебат за резервационните данни. И един от доводите, които чух е, да, ще бъде от полза в някои области на борбата с престъпността и организираната престъпност, но няма да е особено полезна тази инициатива за борбата с тероризма. Може би защото терористите променят стратегията си по-често от организираната престъпност. И сега, след първите терористични атаки, които на които наскоро станахме. Свидетели се казват, о, необходими са ни данни за борба с тероризма. Но искам да подчертая, че по време на предишният парламентарен мандат ние предложихме 50 милиона евро на страните членки за започнат работа по прилагане на директивата за резервационните данни. Не беше постигнато много от тогава насам, защото изглежда, че редица страни членки едва сега започват тази работа. И ако това е, е било толкова важно, защо беше необходимо да добавим още 70 милиона, за да започнем процедурата и все още ми се струва, че не всички страни членки а, ще свършат работата, която се очаква от тях. И затова питам, защо отпускаме тези средства. Един от доводите беше, ако ние не сме готови, а това беше доводът пред парламента, ако ние не сме готови да направим европейска система за резервационните данни, страните членки ще го направят сами и това ще бъде катастрофално. Обаче нищо не става. Никаква катастрофа не се е случила, защото нищо не се прави. И ако искаме да продължим тази работа, очевидно, тя, тя не е чак толкова важна, но харчим милиони и може би до година ще чуем следващия доклад за приложение. Нови милиони ще бъдат отпуснати на страните членки и те няма да се си свърши работата. Затова питам, питам се, важна ли е тази е, задача или не? И ако е важна, защо не бързат страните членки? Или а, а, не са готови да платят за да свършат тази работа и ако гражданите не са готови да плащат за тази работа, тя може би не е чак толкова важна. Значи въпросът не е съвсем ясен, но просто искам да споделя с вас моите опасения, дали вървим в правилна посока. днес ние като че ли ден за аплодисменти. И трябваше да спомена още в самото начало, че става дума за комисията. Комисията, нейна е задача е изпълнението в случая. Но вчера бях поканил господин Дебазио да, да, да докладва пред комисията за това как се изпълнява директивата за резервационните данни. И същото се отнася и за членовете на съвета по правосъдието и вътрешните работи и неговите представители. София Инвелт. Благодаря, господин председател. В добавка към това, което вече госпожа Сипал каза, първо, комисията, съвет е, и страните членки редовно казват, ако няма какво да крием, криете, няма от какво да се боим. Но в такъв случай нека назовем страните, за които става дума. Казват, че много страни вече прилагат директивата, други не я прилагат. Бих искал да знам кои са тези страни. Колкото до финансирането, имам редица въпроси. Защото съгласно самата директива, страните са длъжни сами да поемат разходите по нейното прилагане. Може да сметнете. Когато имаме директива, трябва да се прилага правилно. Може да сметнете, че съм така лицемерна в това отношение, но става дума за националните системи за революционните данни и тяхната взаимна свързаност и възможността им за взаимна връзка. Направих една сметка и стигнах до 113 130 милиона евро. А, може някой да мисля, че тези пари са похарчени за нещо полезно, не съм съвсем сигурна, но какво очаквам от Европейската комисия? Очаквам преглед на това как са изразходвани тези средства. Получих е, подобни обяснения за първия транш от 50 милиона, но бяха ми необходими две години да моля за тази информация, докато е получен. Сега бих искала комисията да действа малко по-пъргаво. Колкото за 3,5 милиона за взаимосвързването, исках да попитам колко страни са подали молби и дали това са страните, които са напреднали в създаването на национални системи за резервационните данни, бих искал да знам какво значи взаимна свързаност. И ако тези страни, които са напреднали, са кандидатват за тези средства, това значи, че имаме две групи страни в Европейския съюз. Ще имаме едни страни, в които ще, да, системата ще действа, ще се разменят, обменя информация, и друга група страни, привлекателни за престъпници и терористи, където тази система за обмен на информация още не действа. И тогава искам да се попитам какъв е смисълът от европейските директиви, ако така ще става. И последен въпрос, съвсем кратък, бих искала да получа информация и за това, кои страни Е, са провели търгове за обществени поръчки за изграждане на такава система, защото много страни нямат необходимия капацитет за създаване на подобни системи. Обикновено това е процес, който отнема години. Или по-добре да ни предоставят тази информация незабавно и да спестят средствата за съдебни дела, средствата, които са което са средства на дънокоплатеца. А също така исках, да, да знам а, какво е въздействието на а, определението във връзка с това на Европейският съд. Председателят. Нямаме много време и бих искал да помоля колегите да бъдат колкото може по-лаконични. Съжалявам, че е, налагам това изискване, но е необходимо. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. А, а. Благодаря ви, господин председател. Аз говоря от името на Роберта и НП бих искал да направя няколко коментара. На първо място, тук има проблем, който е съществен. Един толкова необходим инструмент би трябвало да бъде регламент, а не директива. И ако имахме регламент, нямаше изобщо да е необходимо да се мисли за план за изпълнение, тъй като знаете, че регламентът е задължителен за държавите членки и следователно не е необходимо да се групират държавите членки в първа, втора и трета група съгласно изпълнението и така нататък. Сега обаче ние работим с директива. И за това искам да попитам госпожа Мици, дали мисли, че целта за транспониране до май 2008 година ще бъде изпълнена? На второ място, като говорим за тези жалони и етапи на целия процес, ми се струва, че се иска едновременно да се приема законодателство и да се мисли за техническата страна на изпълнението. Изключително важна е и връзката при предаването на тези данни, нещо за което вече се говори. Когато вие говорихте за проведените семинари, до някъде отговорихте на моите въпроси, но за какво служат те? За обучение или просто да се измери пулсата и да се каже, да се види докъде са стигнали държавите членки? И още нещо. Знаете, че сега работим и по текста за входа и изхода. Тук е много важен въпроса за взаимосвързаността и също така за самите предаватели на данните и тези, които превозват съответно хората. В момента комисията би могла да помисли за някои от възможните идеи тук. Благодаря. Софиан. Благодаря ви, господин Дятедера. Знам, че въпросът е важен. Знам е, становището на НП и мисля, че много от нещата бяха казали вече. Господин, господин Дятедера, още един докладчик сянка, ще й дам на нея думата и след това другите колеги. Бъдете колкото може по-кратка. Да, помня как стояха нещата, когато трябваше да прокараме тази директива с, с сълзи, с юмруци, така да се каже, <laughs> се борихме, искахме колкото е възможно по-бързо да се приеме тази директива. Едва ли не ставаше дума за това, ще оцелеем ли или не. И сега Установяваме, че е, някои държави членки нищо не правят, е, има различни категории, е, така някакси пази се в тайна това, което се случва. Защо се пази в тайна, не ми е ясно. И какво означава, едните държави са напреднали, а другите не. Е, е, бих искала да знае нещо по-точно е, и на какво се дължат тези големи различия. Може би има държави членки, които казват на мен е, не ми е необходимо всичко това, нямам нужда, не е важно за нас. Други смятат, може би, че могат да спестят по този начин нещо, усилие и, стрен... и средства. И когато става дума за средства, финансирането винаги е нещо много интересно. Кажете е, как са изразходвани до сега средствата. Освен това споменахте 70 е, милиона, е, които ще се отпуснат пак, т.е. става дума за някаква част от плащанията или става дума за така да се каже, цялостната сума, е, как точно ще се разпределят нещата в рамките на Европейския съюз. И освен това, е, смятам, че е, можем да изчакаме, докато чуем какво ще каже съда, как ще се произнесе по делото за данните за пътниците ние в крайна сметка не бива да избързваме. Е, трябва да видим е, как ще се произнесе съда и тогава ще действаме и какво друго да очакваме за в бъдеще. Благодаря, председател. Благодаря, че бяхте толкова а, кратък. А, сега, а, Кристин. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем лаконична. Се подчертава два въпроса, които колегите споменаха. <clears throat> Факта, че съветът, който постави борбата срещу тероризма най-високо сред своите приоритети, и трябваше да работим бързо поради това. И второ, въпросът за прозрачността на финансирането за прилагането на директивата. Но това, което искам особено да подчертая, се отнася не е до високоплаването, а до железопътния транспорт, защото там също водиме дебат с, с съвета и вече почва да се налага идеята да се прилагат резервационни данни, обмена на резервационните данни и през железопътния транспорт. И, и се говори за хармонизиране на железоп... прилагане на железопътна полиция, и то не само за международните влакове, и за вътрешните а, влакове. Е, е, исках да попитам. Миналата година смятах да задам този въпрос, но успях да го направя. И дали вървим, и е, ако вървим към такова нещо, не това е доброто решение, което трябва да намерим. Благодаря, Кристин, казва председателят. Благодаря за краткостта. А сега Ана Гомес. Моля, Ана, бъди кратка. Просто ще се присъединя към това, което колегите казаха. Възмутена съм. Възмутена съм, че след всичките обвинения от страна на съвета и трите членки срещу парлам, към, обвинения към парламента, че забавяме въпроса с резерв... обмена на резервационните данни, и това е директива. Защо? Защо е директива? Защото НП не искаше да бъде регламент. Абсолютно възмутително е това. Резервационните данни а, и техния обмен беше цел. и като че ли ние бяхме обвинявани, че не искаме този важен инструмент да бъде прилаган в борбата с тероризма. Някои казваха, че е особено важен инструмент, други, че е важен, трети, че е Просто още един инструмент, в всички случаи не е някакво разковниче. И въпреки всичките усилия на комисията, въпреки всичките от средства отпуснати за страните членки, не виждаме резултати и нещо повече. А и тук е въпросът ми. Знаем, че има много големи пропуски, много големи слабости в директивата за обмен на резервационните данни, защото всяка страна членка може да прави каквото си иска. Знаем какво е положението с чартаните полети, например. А, па да не говорим за частните самолети. Вчера в Твитър имаше една картинка на един частен самолет. На е, един саудитски принц пътува с 2000 сокола, а с 200 сокола. А, а може да, е, да са соколи, може да е нещо друго може да е и цяло семейство. Такъв случай имахме във връзка с Бейрут. Но това, тези самолети частни могат да пътуват до всякакви малки, до всякакви малки летища, където няма никакви контроли. И ако ще допускаме частни самолети с саудитски принцове да пристигнат където и когато си искат в Европа и никой не го е грижа за това, мисля, че сме изправени пред много сериозен много сериозен проблем. Има сериозни, сериозни пробойни в директивата и това показва, че съветът не е сериозен в намерението си да се бори с тероризма. Председател, Мария, последно. Благодаря. Мисля, че е много важно да се разбира, е, че е, става дума за различни процеси, които всички са свързани с бази данни, защита на непрекъснатостта на личните данни питам, процесът за прилагане на директивата за лични, на, на резервационните данни, дали е съгласуван с всички решения във връзка с непрекъснатостта на личните данни, полицейската работа, как участват страните членки в тази работа, как участват други наши органи, защото от това, което чуваме, има страни, които са е, пъргави, в, бързи в прилагането на директивата, и е, други, които още нищо не са направени. И положението е, сега откриваме, доста по-лошо, отколкото по-рано очаквахме. Благодаря за краткостта, казва председателят. Благодаря за всички изказвания. Имаме, имаше, значи, някои много конкретни въпроси, а, които изискват отговор. Ако нещо е било пропуснато, може да го а, запитате в, в писмен вид, за да може комисията да отговори а, какво прави по прилагането на тази директива. А, моля, отговорете в рамките на 5-6 минути. Знам, че не е лесно да се отговори на всички въпроси в такъв кратък а, срок, в колко кратко време. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да отговоря на въпросите колкото може по-точно и кратко. Колкото до а, възможностите на директивата за резервационните данни да бъде ефикасен инструмент в борбата с тероризма. От страна на комисията трябва да кажа, никога не е правено изявление, че размяната на резервационните данни е някакъв магически инструмент, панацея. Това е просто един инструмент за борбата с органи... сериозната организирана престъпност и с тероризма. Но това е само един от а, нашите инструменти. Искам да подчертая обаче една уникална черта на а, тази система, резервационните данни. Това е нейната възможност да идентифицира чрез обективни правила и критерии лица, които по-рано не са били известни на органите, а са оперативно интересни. И така, по отношение на 50 милиона които бяха предоставени на разположение на страните членки по предишната финансова програма за предотвратяване и борба с организираната престъпност. Комисията работи върху доклад за това как са разпределени парите между 11 страни членки, които са бенефициенти на тези средства. Наред нали, с това има предложение за размяна на данни между различните звена. И става дума за консорциум от страни членки, начало с Унгария. 51 милиона и 500 хиляди са раз, изразходвани, как са използвани тези пари. Наближаваме последният етап на прилагането на тези проекти, така че последните доклади за изпълнението постъпват един по един. И мисля, че след няколко месеца ще е, разполагаме с една по-точна картина за това, което е постигнато до сега. Значи, това са средствата, които вече са обещани, които са предвидени бюджетни средства. Още 70 милиона се предвиждат бюджетни средства, кредити, за да може процесът на прилагане на директивата да постигне осезаеми резултати. За тази цел предлагаме тази допълнителна помощ на страните членки, която да използват за изпълнение на националните си програми. Сега надяваме се страните членки, които не са се възползвали от предишната е, транш на финансиране, ще имат възможност да използват парите за, в подкрепа на изпълнението на националните си програми. Сега, колкото до най-важните аспекти на размената на информация, между а, различните звена за размяна на резервационни данни. А, те трябва да могат да се свързват ефективно, за да могат а, страните членки да обменят мнение. Един от пилотните проекти вече е, е одобрен, ръководи го Унгария. В друг проект са включени страни членки, които не са се възползвали от предишното финансиране да участват в тази а, а, работа и а, през октомври миналата година беше одобрено, получи одобрение на това предложение. Сега искаме да знаем как страните членки работят по прилагането на директивата и какви технически решения прилагат. А също и така какви служби участват в тази работа. Комисията не участва в подборът. В никакъв случай ние не препоръчваме една или друга фирма. Абсолютно неутрални сме в това отношение. Страните членки ги избират сами. Надявам се, че комисията е показала, че е максимално прозрачна, когато става дума за искания за достъп до документи, както посочи и госпожа Интвелт. Господин Диас Делера спомена, че страните членки провеждат паралелни законодателни технически мерки. Дали това е положително или не, зависи от страните членки. Зависимост от техните конституционни изисквания и вътрешни структури да решат какъв, под кой подход да възприемат. И той направи едно интересно предложение, ако правилно съм го разбрала, да се създаде uh, за превозвачите, въздухоплавателните компании превозвачи. Това е много полезно предложение. Ние редовно а, разговаряме с а, а, авиокомпаниите, за да видим доколко са напреднали в прилагането на директивата. Също така искаме и страните членки да поддържат непрекъснато плодотворни връзки с авиокомпаниите и другите превозвачи. Сега колкото до чартерните полети и частните полети. А сега за сега главно внимание обръщаме на редовните полети, тъй като там може да се създаде система за системно набиране и обмен на резервационните данни, така че с тях е по-лесно да се започне. И фактически с това се започва в страните членки. Но разбира се, страните членки са напреднали до различна степен и в контрола на чартерните оператори, но толкова, доколкото те събират резервационни данни и когато разполагат с тях, те трябва също да бъдат предоставени на разположение на публичните власти, които са ангажирани с тази работа. Разбира се, прилагането на полицейската директива е, има ключово значение. А за частните самолети зададе някой въпрос от залата. Доколкото частният бизнес събира резервационни данни, ще бъде поискано те да ги предоставят. Но ако в техния нормален бизнес модел а, няма, не съби, се събират такива радиационни данни, тогава директивата не, не налага подобно изискване. Председателят, нямаме време, но искам само да а, попитам, има ли някои конкретни, конкретни въпроси, на които трябва да се отговори? Знам, че имам много въпроси, но има ли нещо, което обязателно трябва да бъде зададено? София Двел. Поддържам искането си за пълен поглед върху нещата, а не само върху приложенията. Да знаем как страните членки използват средствата, какви фирми, на какви фирми е възложено изпълнението и как се изразходват парите на данъкоплатеца. Ние имаме право да знаем това. Председателят. Това, което ти казва сега, повдига и редица други въпроси, които се нуждаят от а, време да бъде, да, да, получат, да получат отговор. Значи не става дума само за това, което прави комисията, става дума за една цяла система на, за отчетност. Може би трябва да отнесем тези въпроси към съответните министри, които отговарят за прилагането на директивата за резервационните данни. Защото тук става и дума и за въпрос какво фактически е ролята, каква е ролята на комисията Значи, след приключването на това заседание, трябва да поискаме още поглед, който да ни предостави комисията и да насрочим друго заседание, в което си ето дневен ред да включим този въпрос. Ще направя това, вероятно, съвместно с е, някой от министрите, който ще бъде поканен да говори пред нас по този въпрос мисля, че трябва да се обърнем а, пряко към съвета по този въпрос. А, имаме превод до 12.30, т.е. разполагаме още само с няколко минути. Ана, съвсем накратко, ако обичаш. Предлагам да повикаме и някой от съвета. Току-що казах именно това, отговаря председателят. за да може да разговаряме по обмена на резервационни данни. Аз разговарях с министъра, който отговаря по този въпрос. Ще разговаряме пак с представителите на съвета. Ще поканим и комисията, за да може да имаме по-цялостен поглед. Предла... Това предложение приемливо ли е? Очевидно. Колеги, всички се интересувате от този въпрос, така и ще сторим. Е, нямаме сега време. Това въпрос се нуждае от повече време. Съжалявам, че времето ни изтече. Благодаря на комисията за вашето представяне. Ще обсъдим този въпрос и заседание на координаторите. Съжалявам, госпожо Стивенс. Сега ще се пристъпим веднага към вашата точка. Това е 16 точка е регистрация на лица, които плават на борда на пътнически кораби, които оперират по направление към и от държавите членки. Първо ще дам думата на комисията за съвсем кратко изложение и след това ще дам думата на госпожа Стивенс да докладва по този въпрос. Thank you very much. Uh, Благодаря. Добър ден. Щях да кажа добро утро, но вече е добър ден. Е, е, радвам се, че сме тук за малкото минути, които ми бяха дадени. Не чак толкова малко, все пак няколко минути имате, казва председателят. Да. Ще се опитам да представя е, един друг е, е правен акт, е, много по-различен от е, е нещата, свързани с данните за пътниците, резервационните данни. Ние е, отново обаче ще бъдем в сферата на сигурността, е, е, като. Е, е, тук става дума най-вече за а, е, директива 41 от 1998 година и директива 65 е, от 2010. Става дума най-вече за това да се предпазим от твърде много е, формалности по даване на сведения, по преброяване на е, пътниците на борта на пътническите кораби и нещо, което е важно и което интересува вашата комисия, когато става дума за някои операции за е, поспешно за спасяване на е, хора е, в аварийни е, на ситуация е, е Естествено, това е изключително важна мярка. В този смисъл става дума за директива, която променя условията за е, пътническите кораби за е, определен период от време е, пътническите компании, корабните компании за, съхраняват е, сведенията за пътниците, е, но това е действително е, не е, за месеци или за седмици, а само за определен брой дни или часове, след което тези данни се предоставят на съответните чрез съответните национални системи на националните органи, които се нуждаят от тях. Е, повече. Е, тоест, това е в крайна сметка най съществена промяна. Тук е, става дума за една директива, която вече е действа от близо 18-19 години, така че горе-долу 20 години след приемането и, и влизането в действие ние правим преглед. Сега и променяме нещата за първи път, без да променяме основ основните принципи, без да променяме обхвата и целите на директивата, които е, остават същите, но а, да, съжалявам много, че ще ви прекъсна. Има и докачици в сянка, които ще искат да вземат думата. Още повече, че да, госпожа Вержия, господин Бони, госпожа Стивенс може би ще може да продължи на английски, но с превод ще разполагаме много малко. Благодаря, господин председател. С интерес и слушах това, което беше казано в този момент. Vous en doutez, mes, mes craintes portent principalement en ce domaine.